Denis Dormula. Ah oui, je vais, je vais ajouter que M. Dormula n'est pas là. Bonjour, chers collègues, je pense qu'on va commencer déjà. Така, драги колеги, мисля, че е редно да започваме заседанието. Най-напред искам да поднеса извиненията на господин Клод Мораес, нашия председател, който днес не може да присъства на заседанието на нашата комисия. Той има малък здравословен проблем предлагам следното изменение в дневния ред. Допълнение е, на една нова точка 7.1. Представене на напредъка в тристранните срещи по директивата за наказателните производства. Укрепване на някои аспекти на презумцията за невиновност и е, на правото за лично присъствие на собствения процес. Отлагане на точка 5. Обмен на виждания за сътрудничеството между Европейския съюз и Турция по отношение на убежището, миграция и управление на външните граници на Съюза. Господин Руете е в Турция днес и ще ни каже какво става там на следващото заседание или на някое следващо заседание. Освен това има и проблеми с полетите. Ако няма възражения, ако няма контрапредложения, предлагам да приемем дневния ред като одобрен. Искам също да кажа, че за съжаление днес няма да имаме превод на хърватски и на ирландски. Още няколко съобщения във връзка с определенето на докладчици. Госпожа Алесандра Мусолини е определена за докладчик по досието, свързано с споразумението за стратегическо сътрудничество срещу, в борбата срещу тежката престъпност и тероризма между е, Обединените арабски емирства и Европол. Господин Лоренцо Фонтана е определен за докладчик по досието, свързано с споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Босна и Херцеговина и Европол. Тъй като госпожа Маковей вече е член на ЕКР, досиетата, за които тя отговаряше, са възложени на нови докладчици. Също така госпожа Барбара Матера ще бъде новия докладчик по досието за Европейската прокуратура. Комисията одобрява ли а, заключенията на координаторите съобразно член 205 от правилника на парламента? Добре още едно съобщение. На 30 септември 2015 година Корепер одобри без изменение текста на докладите, приети по опростен ред с изменение. Член 50, алинея 2 от правилника на парламента от комисията Либе последните проекти на комисията. Първо, проект на решение на Европейския парламент и на съвета за отмяна на някои актове, свързани с пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Второ, проект на решение на Европейския парламент и на съвета за отмяна на някои актове в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Трето, проект на регламент на парламента и на съвета за отмяна на някои актове в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Докладчик по трите досиета е Клод Мораес. Гласуването на парламента ще се състои на 24 ноември 2015 година. Е, днес ще гласуваме в 15 часа. Моля да носите е, картите за електронно гласуване на следобедната част от заседанието. Сега точка четвърта. Представене на госпожа Марта Сикан, стратегически директор, т.е. Е, директор по стратегията и общите въпроси Както ви каза господин Руете, не може да присъства днес, защото трябва да бъде в Турция, но давам думата на госпожа Сиган, която ще се изкаже от името на комисията. Благодаря. Благодаря. Добър ден, почитаеми евродепутати. Искам да благодаря за това, че на Европейската комисия се дава възможност да разисква с вас докъде е стигнало изпълнението на мерките по Европейската програма за миграцията и да ви запознае с последните събития в тази област. Цифрите говорят сами за себе си. Ние всъщност винаги започваме с това с цифри. От януари 2015 година до сега са пристигнали над 750 хиляди души. От приемането на програмата за миграцията в средата на май тази година ние активно говорим за координирана европейска реакция на беженската иммиграционна криза. Е, преди да ви запозная е, с актуална информация за постиженията във връзка с тази програма към настоящия момент, искам да кажа няколко думи за самата криза. Най-напред ми се иска да се спра на геополитическия контекст, който стои в основата на сегашната криза. Мисля всички ще се съгласите, че положението в Сирия и в Либия вероятно няма да стане по-добро в близко бъдеще. Това означава, че кризата не е краткосрочна. Тя не е нещо, на което трябва да реагираме спешно и което ще спре в близко време. Е, това преместване на население от Сирия, дори и от Афганистан, е, вероятно ще продължи поради продължаващата несигурност в региона. Основно кризата се съсредоточава в центъра на Средиземноморския е, басейн, като там има над 600 000 пристигнали от началото на годината пикове имаше през месеците юни и юли. А, отлив през август. Основните лица са еритрейнци, а, сумалийци и суданци и сирийци. Искам в тази връзка да кажа, че утре в Валета започва среща на върха Силно съм убедена и вярвам, че на тази среща на върха ще се даде адекватен отговор и ще се постигнат значими резултати за укрепване на сътрудничеството ни с африканските страни. Срещата на върха е много важна среща с африканските страни, но в същото време това не е начало. Тази среща стъпва върху контакти и постъпки, които сме предприемали и сме установявали с нашите африкански партньори чрез регионали, междурегионални и други подобни процеси. Хартумския процес, процеса от Рабат и прочие. Тъй, че срещата на върха в Малта не е нещо, което сега за пръв път се прави. Тя стъпва върху предишна дейност и се надяваме, че на нея ще бъдат очертани конкретни проекти, които могат да бъдат осъществени в идните месеци в контекста на нашите взаимоотношения с тези страни. Както знаете, не отдавна фокусът на кризата се премести към е, източното средиземноморие, като там е, преминалите лица са вече от началото на годината 140 хиляди, е, като напрежението расте. Всъщност комисията е, определя своя отговор, своята реакция във връзка с тези две последователни фази на кризата, като имаме съответни съобщения и пакети в, е, от май месец и в началото на септември. Основната ни цел е спасяване на човешкия живот по море и преместване на 160 хиляди лица от Италия и Гърция, които се нуждаят от хуманитарна закрила. В тази връзка бързо приехме необходимите актове. Държим ви в течение. В началото на октомври в вашата комисия е, разисквахме съобщението от 23 септември. И е, вие тогава е, участвахте в е, това обсъждане на нашите първи приоритетни действия. Днес искам е, да е, засегна съобщението, което бе прието на 14 октомври, за да ви кажа докъде сме стигнали с приоритетните действия съгласно него. От гледна точка на оперативни мерки естествено най-неотложното е, са е, спешните схеми за преселване и горещите центрове. Сега започваме да виждаме резултатите на тези мерки и това е много важна стъпка в постигането на общо управление на кризата. Горещия център в Лампедуза сега изцяло функционира, напълно функционира. Още такива центрове се създават в Италия и в Гърция. В Гърция на остров Лезвос е, скоро е, ще има пълен капацитет. Е, също в Кио само с Кос и Лерос изграждаме такива центрове и се надяваме те да започнат да функционират пълноценно до края на ноември. От гледна точка на участващи хора – 105 души е, са били преместени от Италия, а 13 или 30 са преместени, ако правилно чухме, от Гърция. Това е началото на процеса и сега той предстои да се ускорява. Това е първият ни натрупан опит, е, като вече е време да се премине към фазата на пълноценно изпълнение на мерките. Трябва да поговорим за предизвикателствата, при този първи опит, защото той разкрива и някои недостатъци, които се проявиха през първата фаза. Тези недостатъци естествено се дължат на факта, че сме в началото на процеса и сме длъжни да извлечем полуките от недостатъците, да видим по-добре трудностите, които ни очакват и да работим е, с убеденост и посвещение. Кои са трудностите? Първо, регистрацията и е, снемането на пръстови отпечатъци в сферата в района на източното е, Средиземноморие. ЕАСО и Фронтекс е, дават своя принос, обаче само 43% от исканията успяват да изпълнят. Всъщност системата за презаселване се затруднява от факта, че няма достатъчно места за настаняване там, където отиват хората или където желаем да ги преселим. Горещите центрове в краткосрочен план ще останат задължителен елемент в регистрацията и даването на начало на процес на преселване. Така че се начаваме да, надяваме да бъде спазен срокът е, определен от Европейския съвет. Това е предпоставка за нашите действия на място и е, ще ни позволят е, разкриваните сега центрове да станат изцяло оперативни до края на ноември, така както ни го е задал Европейският съвет. Това е много важен сигнал към вас. Но ние бихме желали да не се ограничаваме с тази реакция в краткосрочен план. И за това, както знаете много добре, препоръчахме система, схема или механизъм за презаселване на хората, което до някъде беше и в отговор на ваши искания. Парламентът е съзаконодател по това досие и аз няма нужда да ви призовавам да започнете работа по досието максимално бързо. Що се отнася до другите начини за подпомагане на държавите членки, е, трябва да кажа, че е, известието от октомври следва структурата на съобщението от септември. Но нека ви кажа какви са другите методи за подпомагане на държавите членки. Отруили сме присъствието си по море Увеличили сме ресурсите и оборудването за съвместните операции Тритон и Посейдон на Фронтекс. Сега оборудването не е на нивото на нуждите и затова държавите членки се, са призовани да дадат допълнителни ресурси за тези, други, за тези две операции. За операцията за Средиземноморието от първата фаза, която беше обмен на информация и събиране на данни, се преминава към втората фаза да се прехващат съдовете в открито море. И е, това ще изиграе голяма роля за търсене на отговорност от каналджиите. Сигурно ще ви бъде интересно какво правим с връщанията. Е, това е от много голямо значение, за да бъде е, голямо доверието към политиката за миграция и убежище. Имаме няколко съвместни операции през 2015 година. Италия участва в 10 е, операции за връщане, Гърция в 4. Както вече беше оповестено, е, комисията до края на тази година ще предложи ревизирано правно основание за работата на Фронтекс, за да се укрепи управлението на границите и капацитетът за връщане на незаконни мигранти. Също така ще намерите информация за това в съобщението на Комисията за работната и програма през 2016 година. Сега искам да спомена някои данни за сътрудничеството ни с трети страни. Както знаете много добре, в началото на октомври беше проведена конференция на високо равнище за източното Средиземноморие и пътя през Западните Балкани. И ние използвахме за задълбочаване на сътрудничеството с страните, които се намират в, на този маршрут. Смятам, че срещата беше от огромно значение, тъй като в нея, заедно с държавите членки, участваха държавите от Западните Балкани, както и Турция, Йордания и Ливан. Голяма част от дискусиите, голяма част и от декларацията са посветени на конкретна подкрепа за сътрудничеството ни с Йордания, Ливан и Турция с цел управление на ситуацията с бежанците в тези страни. Също така, както знаете добре, в края на октомври Имаше а, и среща на върха, малка среща на върха за маршрута през Западните Балкани, във връзка с това, че кризата сега се измества към източното Средиземноморие. На тази среща на върха бе прият план за действие от 17 точки. Лидерите се споразумяха за него и там също са предписани конкретни действия, които да бъдат предприяти незабавно. конкретни резултати от тези оперативни ангажименти са седмичните е, контакти и видеоконференции с всички засегнати страни. Такива провеждаме ежеседмично. Осъществяваме наблюдение върху потоците и е, това се извършва чрез вече оперативна действаща система. Една от конкретните точки в декларацията – беше е, свързана с развръщането на 400 полицаи в Словения. Това в момента се изпълнява и сега приключваме картографирането на е, всички възможни източници на финансиране, източници на подпомагане от международни източници и международни организации, нещо, което може да ни съдейства за справянето с кризата. Има и още нещо, което искам да подчертая във връзка с точките в декларацията интензифицирането на сътрудничеството с Афганистан, Бангладеш и Пакистан, особено що се отнася до връщането на техни граждани. Както знаете добре, вчера имаше още едно извънредно заседание на министрите на вътрешните работи. То направи обзор на станалото през последните седмици и бе постигнато съгласие да се ускори работата по горещите центрове и базите за преместване. Като към държавите членки отново се отправя призив да изпълнят ангажимента си за изграждане на приемателен капацитет и за съдействие на ЕАСО и Фронтекс. Заключенията от вчера са много важни, доколкото те е, правят наистина обзор на ситуацията и съдържат много важни елемент на информационната стратегия – трябва да се разшири информационната стратегия за е, същината на проблема с бежанците, мигрантите, каналджиите и трафикантите. Е, мигрантите трябва напълно да бъдат осведомени за своите права и задължения, включително задължението си да се регистрират в първата държава, която са пристигнали. Е, както знаете, имаме някои информационни кампании и в миналото, но сега просто ще подходим към информирането на хората по-структурирано. Комисията работи за разширяване на сътрудничеството с Турция, но както казах, е, нашият генерален директор в момента е на мисия в е, Турция, като подготвя посещението на нашия първи заместник председател тази седмица така че ще трябва да се е, проведе друго заседание, за да може той да ви уведоми е, как стоят нещата. Мога само да ви кажа е, какво става от гледна точка на финансовата подкрепа, без да навлизам в подробности. Знаете, че имаме нормалната структура за подпомагане, чрез която се от отпускат е, средства от Фонда за обежище и миграция и Фонда за вътрешна сигурност. Е, това се използва за подпомагане на национални програми, но също така и за бързо активиране на неотложни мерки, ако такива се наложат. Е, тук исканията са много, търсенето е огромно и за това работим в максимално кратки срокове по всяко искане, което държавите членки ни направят. Неодавна е, получихме искания от Гърция, Финландия и Унгария и извършваме оценка на тези искания. Те са общо взето на е, стойност около 39 милиона евро. Искам само да спомена, че има конкретна парична сума, предвидена в е, инструментите за предприсъединителна помощ за страните кандидатки тук е, специално имам пред е, е, Сърбия и Висшегославска република Македония. Тук е предвидена специална сума от 10 милиона евро за доразвиване на административния капацитет на тези страни и за подпомагане на неправителствените организации, които работят на място. Освен това, за да допълня картината на средствата, които се използват в такива неотложни ситуации, ще спомена механизмите за гражданска защита. Това не е инструмент на Генерална дирекция вътрешни работи, в която работя аз, но е общо европейски инструмент все пак – и този инструмент все още е, е в процес на активиране по отношение на Сърбия, Словения и Харватия. Мисля, че е, Унгария на по-ранен етап отправи е, своето искане и вече не получава помощ по този механизъм. По отношение на финансовата помощ и финансовите инструменти, които се използват за оказване на помощ в ситуацията. Ще цитирам доверителните фондове. Имаме такъв фонд за Сирия и такъв фонд за Африка. Единият се казва МАДАТ този за Сирия. Мисля, че резултатите от средствата, от срещата в Валета ще е, бъдат именно в този дух ангажиране, по-сериозно ангажиране на тези фондове. Те са интересни, защото предлагат конкретни парични суми, но и също така дават възможност за участие и за принос от страна на държавите членки. Тоест това са механизми, които допълнително позволяват да се увеличи бюджетът за справяне с кризата. По отношение на изпълнението и прилагането на правото на Европейския съюз. Това бе осъдено на срещата днес сутринта. В съобщението има приложение, в което са посочени е, случаите на обежище и случаите на връщане, не само като пазител на договорите, но и като Генерална дирекция вътрешни работи, ние се опитваме да използваме всички средства на наше разположение, за да облегчим миграционната криза и използваме прерогативите си в тази област като а, действително а, откриваме а, производства за не спазване на изискванията на общностното право, а също така и оказваме съдействие на държавите членки, за да не се стига до процедури за нарушение. Постоянно поддържаме контакт с държавите членки, искаме от тях конкретна информация, водим с тях диалог и когато едва се убедим, че процесите не протичат както е редно, тогава пристъпваме към производствата, предписани от договора. Мисля, че от гледна точка на актуализация по основните пунктове на октомврийското съобщение, което е, е продължение на съобщението от септември. Това бе основната информация, която мога да ви предложа. Благодаря ви сърдечно за вашето участие и съпричастност към всички тези процеси. Надявам се, че ще постигнем бързо напредък по законодателните досиета, които е, вече са сложени на масата и своевременно ще стигнат до вас. Като същевременно ние сме на разположение да слушаме всички ваши коментари. Те са много важни за нас. Както казах вече, имаме контакти непрекъснато на място, посещаваме е, местата, е, където се решават проблемите с беженците. Събираме информация. Мога да ви уверя, че всичките ни колеги правят всичко, което е по силите ни за справяне с тази криза и бихме били много удовлетворени, ако успеем да я преодолеем максимално бързо. Но тази криза не е типична. Тя е криза, която ще продължи още дълго време и все пак трябва да я поставим в общия контекст на общата визия на програмата за миграция. Не става дума за криза, която ще бъде краткосрочна, която е само неотложна криза, която да бъде потушена и забравена. Надявам се, че от нея ще извлечем опит, който ще ни обогати и след това ще управляваме миграцията много по-добре с много по-дългосрочна перспектива. Пожелавам ви успех във вашата работа и ще слушам внимателно вашите коментари и въпроси. Благодаря ви. Много благодаря, госпожо Сиган, за предоставената информация. Относно а, мерките на комисията, господин Касиера има думата. Благодаря, госпожо председател. Много внимателно изслушах информацията от комисията. И конкретно а, информацията е предоставена от господя, госпожа Сиган. Много въпроси се породиха у мен, но само един ще задам сега. Сега не знам дали не беше казано нищо относно новото заселване. Вие говорихте за презаселване. Сега не знам, може би защото ситуацията не е много розова, но а, бих желал да получа повече информация относно а, възможност, възможностите за ново заселване на, на лицата, как изглеждат нещата. Около 20 хиляди са всъщност тези, които, или 140 хиляди са тези, които ще бъдат наново заселени. Това са всъщност теоретическите цифри, така ли? Не знам, така че ако може нещо нещо по-конкретно да кажете. И не само аз се нуждам от тази информация, но мисля, че всички ние. И каква е целта на презаселването? Благодаря ви. Мерси, мосю Демера. Благодаря ви. Euh, euh, благодаря за данните във връзка с това, което правите върху програмата за миграция. На този етап оставам малко с впечатлението, че има много средства, които са ангажирани, много операции, които са започнати. И сега е, като че ли няма много конкретни ефекти. Е, вие е, казвате, е, че е, е, тук че вече се стремите към резултати е, конкретни, но е, казвате също, че се опитвате да намерите и допълнително средства. Е, искаме да знаем е, точно е, какво се получава. Както каза заместник председателят на комисията, зимата идва, ще бъде трудно за всички и е необходимо заедно да решаваме проблемите. Искам да попитам за четири допълнителни неща, изхождайки от вашите думи. Първо, още веднъж ще задам темата за горещите центрове. За мен това е източник на тревога. Вие дадохте допълнителна информация, е, както днес, така и в писмените е, документи за функционирането на тези центрове. Но можете ли да ни опишете конкретно как функционират те? И също така, е, каква е архитектурата? Как се решават въпросите с регистрацията? Как се решават въпросите с настаняването? Съвсем конкретно. Е, Завчера гледах един репортаж във, Францията, във Франция за системата за регистрация и бях изненадана, е, защото, е, доколкото разбирам, има само една система за официално регистриране – е, обаче е, и успоредно с нея съществува една втора система на регистрация. Не разбрах дали това го правят гръцките власти или неправителствени организации, но е, явно, че тази втора паралелна система събира данни, които може би не са пълни, не са адекватни. Имате ли информация за такава паралелна система? Също така, по отношение на връщането, вие споменахте, че в този дух се ревизира регламентът за Фронтекс. Бихте ли ни казали конкретно? Е, споменахте 40-те е, е, писма, които сте изпратили за предупреждение към държавите членки във връзка с това, че не изпълняват ангажиментите си във връзка с миграционната криза, но бихте ли ни казали дали има а, някакъв ответ и въобще а, как а, се а, движи там процесът. И последно, може би не съм ви разбрала добре, но вие казвате, че доста а, дър... лица не, не отговарят на условията за получаване на убежище, защото не са граждани на определени страни, от които твърдят, че са. Затова ви моля да внесете уточнение. Благодаря, госпожо Гиом, госпожа Викстрам. Да, благодаря ви. Много важно е да обсъждаме тези въпроси с вас, защото ние наистина живеем в много-много важни времена. И всичко е заложено на една карта. Що се отнася до а, механизма за преместване, огромен е броя на хората, които са, а, ще бъдат преместени. А, но хората все още не са преместени. На какво се дължи това забавене? Какви са причините? Защо всъщност държавите членки не изпълняват своите ангажименти, към които са се ангажирали? Всъщност това е целта на Европейския съюз, това, което се приеме да работи. В Швеция, например, са пристигнали около 190 хиляди лица, което е повече от 160 хиляди, отколкото всъщност е нашият съизмерим дял или би следвало да бъде. Така че всъщност тук не става въпрос за споделяне на отговорностите между държавите членки и искам да попитам комисията какво е предприела до момента по искането на шведското правителство да участва в системата за преместване. Когато, например, кандидати за обежище в Швеция желаят да бъдат преместени в друга страна. И аз действително бих желала да знам и да получа отговор каква е позицията на комисията в този момент. Благодаря, госпожо Викстрън. Госпожа Ферара има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Да, За съжаление, инициативите на комисията не вижда толкова бързо бял свят. Съвета слага спирачки. Появяват се нови предложения за изменение на регламента Дъблин. Но нещата не се движат в желаната от нас посока. Говори се за първата страна на прием, за това, че тя трябва да поеме основната отговорност. От друга страна се говори за разпределянето на е, бройките за презаселване и така нататък и преместване. Тоест, ние изобщо сме удовлетворени, че има някакви предложения, но сме доста скептични, защото на практика решенията се взимат много трудно и държавите членки не поемат а, отговорност. Благодаря, госпожо Ферара. Ja, dank u voorzitter. Vandaag bespreken we de... Да, благодаря, госпожо председател. Днес говорим за това, че всички трябва да споделим отговорност, но Отговорът липса. Всъщност през последните месеци наблюдаваме много повече търсещи обежище и още по-голям хаос. И нищо чудно сред огромния брой търсещи обежище, сред този огромен брой мигранти да се намират много терористи. Тази криза показва, че всъщност решенията не могат да бъдат намирани от бюрократите в Брюксел. Тази криза показва, че всъщност шенгенската система фалира, тя не работи. Всяка държава членка трябва да запази своите прерогативи по отношение на вътрешните работи. Може ли да ни кажете нещо повече относно преговорите с Турция? И какво всъщност ще се договаря с Турция? кога можем да очакваме резултати. И вторият ми въпрос е свързан с следното. Много хора пристигат в Гърция и в Италия, които не, се, не отговарят на условията за преместване. Тоест, те би следвало, те трябва да бъдат изпратени обратно към а, своите страни. Така ли е? Прави ли се това? А, госпожа Спинели има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да се изкажа по тези горещи центрове, защото там има доста проблеми все още. Ситуацията е наистина много сериозна. И бих искал да обърна вниманието на комисията върху помощите за Гърция. Чухме, че комисията всъщност е, е започнала процедурите по отпускане на помощите за Гърция. Това е страна, която наистина се намира под огромен миграционен натиск. От друга страна обаче, комисията поставя такива условия, че всъщност тези пари не могат да бъдат разходени. Какви са тези условия? Можете да ни кажете по-точно. Тоест, вие карате гръцките власти предварително да заплатят всички разходи и след това вие ще ги обещетите. Така и е. т.е. всичките а, тези разходи за създаване на центровете, храна, дрехи и прочие. И после, после по-късно вие вече ще възстановите тази суд. Ами след толкова години на а, економии в Гърция, аз мятам, че това е наистина безотговорност на комисията. Т.е. комисията всъщност не отчита факта, че след толкова сериозна економическа политическа криза Гърция не може сама предварително да а, събере всички тези необходими средства. Не може ли просто тези пари да бъдат изпратени на Гърция на определена сметка и тези пари да се разходват единствено и само за целите на а, а, горещите центрове? Разбира се, че тези разходи ще бъдат мотивирани и комисията може да контролира разходването, но наистина въпросът е спешен. Госпожо Сиган. И бих желала един конкретен отговор да получа и то спешен отговор. Сега конкретно по горещите центрове. и то в частност в Италия. Комисията препоръчва на държавите членки да предоставят а, експерти, когато Фронтекс и Яза имат нужда от тях. И цитирам, тези, а, а, тези експерти трябва да бъдат на разположение дори и в дългосрочен план, ако това е необходимо. Та, в тази връзка искам да попитам, а, госпожо Циган, Този въпрос за дългосрочното а, предоставяне на тези експерти в а, горещите точки съгласно член 86 68 от договорите, отчита ли факта, че всъщност тази ситуация може да се върне в перманентна, която е към момента спешна. всъщност тези горешни центрове би следвало да бъдат създаване само с временен характер, като спешно решение. Но подобни решения всъщност се взимат единствено и само от комисията, без участието на парламента. Това е всичко от мен. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Спинели. Моля да се вмествате във времето си, когато се изказвате. Сега госпожа Еспесерис, е ако правилно произнасям името, казва госпожа председателя. Я си е, Благодаря ви. Бяха зададени вече редица въпроси. И бих искала да попитам следното относно регистрирането на беженците. Получихме информация, че много беженци на тях ще им бъдат снети пръстови отпечатъци, за да бъдат регистрирани. и че е, това всъщност, това дали действително е в съответствие с е, разпоредбите за е, обежище. Сега, що се отнася до горещите центрове? Тези центрове чуваме също, че ще бъдат, съществуват само 8 центрове месеци, след това ще бъдат закрити. Дали това ще бъде така? Гърция и Италия поемат цялата тежест. Когато говорим за солидарност, то това не означава, че всъщност е, е, само Гърция и Италия трябва да носят цялото бреме. Ние се нуждаем също така и от економическа подкрепа. Защото това, което виждаме е, че е, преместването и презаселването протичат изключително бавно. Зимата настъпва, какво ще правим с огромните маси беженци? Така че е, Сцените по телевизията ще бъдат още по-жестоки, отколкото към момента. Господин Депре, благодаря, госпожо председател. Четири въпроса, тъй като времето ни е отброено. Първо, в е, едно списание видях е, миналата седмица, госпожо, че е, комисията, не знам дали това е потвърдено, е, предвижда 3 милиона допълнително молби от бежанци през 2016 и 2017 година. Потвърдена ли е тази информация? На какво стъпва? Имате ли такава хипотеза или имате други хипотези, за които мислите? Второ, по отношение на горещите центрове, се присъединявам към току-що зададения въпрос. Е, слуховете, които кръжат е, че е, голяма част от беженците отказват да се регистрират е, в тези горещи центрове. Какво се прави с тези хора? Какво става с тях? Каква е политиката, която се прилага по отношение на такива лица? Вие казахте също е, че е, трябва да става дума е, за хора от страни, които отговарят на условията. Условия за какво? За преместване ли, за происход ли? Трето, по отношение на африканския континент. Държавите членки не дават пари. Много беше искано, обаче те не дават средства. Въпреки увеличението на бюджета извън предвидените средства, каква е стратегията на комисията да ги убеди да дават доброволно в тези фондове допълнителни средства, тъй като очевидно трябва да се е, мобилизират е, средства от други държави, които не са пряко засегнати и дори от частни фондове. Четвърто, в какъв момент предвиждате да внесете проект с ново правно основание за Фронтекс? Защото, ако правилно разбирам, вие искате да направите две неща. Да разширите техния мандат първо, предполагам, че искате да увеличите ролята им в горещите центрове и второ да е, ги укрепите от гледна точка на връщането на е, незаконно пребиваващи е, лица. В кой момент смятате да внесете такъв законодателен проект, който да стигне до нашата комисия? Това са въпросите ми. Благодаря, господин Депре. Сега госпожа Ска Както знаете, госпожа Келер беше наш докладчик за преместването. Мисля Само да реагирам на казаното от колегите, както господин Дюпре, именно е, липсата на желание на, за регистриране. Ами не съвсем така информацията, която ние получаваме, че всъщност много хора искат да се регистрират, обаче центровете няма този, не разполагат с капацитета бързо да направят регистрирането. И освен това, проблема. Така е, вярно е. Хората се опитват да се регистрират. Вижте, хората са отчаяни, правят всичко възможно да попаднат в тези горещи центрове, но системата работи бавно. Не може всеки да се регистрира. Има някакъв проблем, нещо с превода или, или, или общ проблем в залата, не знам. Това просто се случва. Когато хората не са премествани, от една страна това се дължи на неспазваните обещания от Германия. Например, Германия предлага само 10 а, е, е, места, което е смешно просто. Ако едно семейство състои от 12 члена, как 10 човека ще ги преместите? Това е просто безсмислено. Това е един друг проблем. Не се отчитат приоритетите, свързани с а, е, а, беженците. Как може някой да чака някъде два месеца без настаняване, без нищо и просто е така да бъде е, е преместен в еди коя си страна. Трябва да се намери бързо решение на тези проблеми. Предложението на комисията цели всъщност законово и безопасно влизане и преместване на беженците в Европа. И искам да припомня на колегите, че всъщност доста пари бяха отпуснати на Frontex, за да спасява хората по море. Тоест, какво беше направено? Бяха закупени плавателни съдове, повече персонал всъщност беше на ЕЦ, но всъщност не бяха спасени много повече хора. Какво правят в крайна сметка? Всъщност те един вид работят с турските власти да вземат хората обратно. Т.е. какъв е смисъл да се дават повече пари на фронта и всички трябва да сме наясно с това. Парите не се използват толкова за конкретни случаи за спасяване, а за наблюдение и за а, техника. Благодаря ви, госпожа Барк има думата сега. Е е, Благодаря. Госпожо председател, наистина много ме притеснява ситуацията в нашата страна. Сесилия Викстрам казва, че идват 190 хиляди в Швеция. Сега премиера иска 90 хиляди да се върнат обратно. Не искам да обвинявам Европейския съюз, а Швеция определено трябва да направи нещо. Има партия, която иска отново да се възобнови контрола на границата. Споразумението от Дъблин не работи така че наистина ситуацията започва да става сериозна. Швеция беше първата страна, която взе 19 човека от горещите точки, 19 000 вероятно, Ами останалите 60 и няколко хиляди, какво се случва с тях? Те самите ли трябва да решат къде отиват или не? Чухме и разни неща за финансирането. Разбираме, че то не достига. Така че е време държавите членки да вкарат някакви пари. Ако държавите членки трябва да се справят с тази масова миграция, смятате ли, че те ще плащат вноските си в тези фондове? Въобще мисля, че тази цялата идея трябва да се преосмисли. Има хора, които се нуждаят спешно от помощ, от подкрепа, но също така трябва да помогнем и на страните. Благодаря за това, че ми давате думата след Швеция. Те са изключително прави. Аз не разбирам защо трябва да се изкажа след най-малката група в парламента, след като съм член на най-голямата, но шведите са напълно прави. Харесва ми ангажимента към мигрантите на комисията, председателя Юнкер отново говори за отговорностите на държавите членки и за това, че те не се занимават с изпълнение на мерките, които сами приеха. Много малко от тези 160 хиляди човека, които трябва да бъдат преселени, са преселени, някои от тях обаче идват от Швеция и от Италия. Време обаче Швеция да влезе в, в полето на нашето внимание. Всяка нощ в Малмио идват изключително пълни влакове. Това е единствения град, в който идват а, толкова много непридружени а, непълнолетни лица и дори ние с нашата система не можем вече да се справим. Разбира се, правителството беше изключително бавно в случаите, в които поиска помощ и трябва да поемат отговорността си, но не е ясно защо всички допълнителни неща са свързани с а, външните граници и транзитните страни. Виждаме, Дъблинското споразумение не работи, някои от а, мигрантите не се регистрират в страните, в които идват, продължава наплива от мигранти, не се снимат пръстите отпечатъци. Изведнъж се оказва, че Швеция е първата страна, в която пристигат те, въпреки че са минали през целия Европейски съюз и също времено при нас има двойно предизвикателство. Имаме непропорционално напрежение на границите, дългосрочната интеграция на пазара на труда, проблема с жилищното настаняване и какво ли още не. Включително и образованието за децата. Така че въпросите са няколко, които искам да отправя към комисията. Първо, смятате ли, че и Швеция трябва да бъде включена в настоящата схема за презаселване на 160 000 мигранта. Ще включите ли Швеция в бъдещите системи за релокация? Смятате ли, че трябва да има горещи точки в Швеция? Има ли допълнителни мерки, които трябва да се вземат предвид за непридружените малолетни лица, тъй като там се искат допълнително ресурси? И един допълнителен въпрос по тази схема с Тоягата и Моркова, ако така мога да нарека. Господин Юнкер каза в пленарна зала, че страните от еврозоната, които покажат допълнителни усилия по отношение на проблема с миграцията, ще могат да тълкуват гъвкаво стабил, пакта за стабилност. Ами, членовете, които не, ами държавите, които не са членове на еврозоната, само в еврозоната ли има такова тежко напрежение? Искам да знам какво ще направи комисията за тези държави членки, които не са част от еврозоната, за да може да приемат мигранти и да се справят с многобройните търсещи убежище, които в момента вече приемат. И последно, госпожо председател, дали комисията може да ни каже дали ще получим разбиване, извинете, разбивка на финансовите, човешки и други ресурси, които ще се използват за транспорта до Сирия и до Африка, защото наистина трябва да можем да посочим някои държави членки с пръст. Господин Коелю. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за информацията и изказванията. Искам да кажа, че наистина съм съгласен с идеята, която ни беше представена тук, а именно, че трябва да се справим с тази спешна ситуация с краткосрочни мерки, но не можем да забравим проблемите в страните по происход и това означава дългосрочни мерки. Искам да споделя нещо в духа на това, което каза Сесилия Викстрам. Аз не разбирам и мисля, че парламента не разбира как държавите членки говорят толкова много за осигуряване на сигурност на нашите граници, същевременно не могат да се справят и да предоставят достатъчно човешки ресурси, за да се справят с мигрантите, които идват по бреговете ни. Мисля, че не можем да приемем факта, че държавите членки продължават да се бавят с контрола по границите. И всъщност много бързо успяват да намерят място за 96 000 мигранти. И знам, че има страни, в които има проблем с методите за презаселване, но знам, че има други, в които нещата са различни. Например, при нас, в нашата страна, много неправителствени организации са организирали мрежа да приветстват тези мигранти. И сега всичко се върши на място, всичко е на лице, а мигрантите не идват. Има някакво усещане за лъжа, за измама и се появява идеята, че Европа не работи. Това ме притеснява. Няколко, четири, е, няколко въпроса бързи. Първо, горещите точки. Дали там има АЕЗО служители? в Гърция и в Италия. 29 октомври, 4 ноември означава през този период по 6000 човека са пристигали в Гърция. Дали сега настоящите горещи точки могат да регистрират и приемат толкова много хора? Може ли това да се случи и в центровете? Освен това, доколкото знам, пилотния проект за бърза регистрация се случва в Гърция. Можете да дадете повече информация за него? Колко е човек оборота на ден с тази бърза процедура? И после Силви Гион вече говори за връщането. Казахте им, че комисията ще излезе с предложение за увеличаване на правомощите на Frontex. Чакам да го видя, но ние знаем, че споразуменията за реадмисия са от изключително значение, за да може да се изпълни това решение. Има ли подпомагане от страна на комисията за сключване на нови такива споразумения между държавите членки и трети страни? Благодаря. Давам думата на колегата Ал Ау. Благодаря, госпожо председател. Беше казано в новото становище на съвета, че трябва да бъде ясно обяснено на мигрантите, че трябва да се регистрират в първата държава членка, в която пристигнат и че нямат право да изберат държавата членка, която ще разгледа тяхната молба за убежище. Много интересен е въпросът какво означава това на практика. Какво се очаква да направят държавите членки, ако и когато мигрантите не са се регистрирали в първата страна, в която са пристигнали. Има наистина голяма вълна от вторична миграция в цяла Европа, която върви към Германия и скандинавските страни. Дали, например, Швеция би трябвало да откаже да приема молби от хора, които идват от Дания? Дали Финландия трябва да откаже молбите на десетките хиляди, които идват от Швеция? В момента всичките тези молби се обработват и изглежда доста безсмислено, да кажем на мигрантите, че има правила, ако в действителност няма такива. Какво е вашето мнение по тези въпроси? Благодаря. Госпожа Бьорк. Благодаря ви. Съвсем накратко ще се опитам да се изкажа, защото колегите вече казаха много неща. Сега, по отношение на Гърция. Парите действително не пристига там, ситуацията е много сериозна. Комисията не може просто да каже, да, ами решихме да отпуснем средства, но парите всъщност не са насочени там, където би следвало. Бешенците мръзнат, децата се разболяват. Не бива да обръщаме гръб на цялата тази ситуация. Второ, по Фронтекс. Действително средствата, които се отпускат за Фронтекс, би следвало а, да не са чак толкова много, защото по-скоро трябва да се отпуснат средства за храна и за дрехи. И за спасяване на а, човешки живот, защото все още имаме хора, които загиват в морето. Освен това, бих искала да се спра на една друга тема. Бюджета. липсва прозрачност относно разпределенето на а, средствата. Като слушаме комисията, човек може да остане с впечатлението, че всъщност а, много пари се отпускат за граничен контрол. За обучение на експерти в трети страни, които работят в по въпросите на миграцията и така нататък. Но колко пари се разходват за миграцията и за интеграцията всъщност? От друга страна, Швеция, действително, е хубаво да се вижда на картата. Нашето общество е богато, солидарността е голяма. Разбира се, че има и политически партии, които се изправят срещу а, мигрантите, но като цяло се нуждаем от политически план за заетост, настаняване, интеграция, прием и така нататък. Нуждаем се от дългосрочен план, който да не е временен. И който да позволява на мигрантите да работят. Освен това бих искал да попитам комисията, как тя работи с различните звена и експерти на ОНЕ. ОНЕ показа, че всъщност може да направи много неща, когато става въпрос за криза. Председайци, взем к тому, че имаме малко. Благодаря много, госпожо председател. Имаме изключително малко време, за това само ще задам няколко въпроса. Имам доста важни въпроси чуди се защо този материал се занимава само с Гърция и Италия. Проблемът е много по-широкомащабен и включва и други страни. Документа, който ни беше представен, също така не е актуален. В него не е отразена настоящата ситуация съгласно неправителствени организации, които работят в Афганистан, 700, извинявайте, 70 000 афганистанци са напуснали страната през последните няколко седмици и са се запътили към Европа. Каква е реакцията на Европейския съюз? В а, Турция и в Гърция има сериозни проблеми по граница. Не говорихте за ситуацията в Унгария, в Харватия. Струва ми се, че комисията трябва да актуализира своя документ и да ни представи преглед на ситуацията в много други страни. Има и още един въпрос, свързан с дългосрочния механизъм за презаселване на лицата с убежище. Дали ще има такъв, защото е явно, че системата в момента не работи, тя не е достатъчна. Имате ли план и ако да, как изглежда той? какви са, послед... какви са следващите стъпки, които ще бъдат предприяти от комисията, за да се гарантира, че Германия и Швеция променя, ще променят своята система, своята социална система за лицата, които търсят убежище. А каква е ситуацията с Турция? Има около 20 000 каналджи, които работят, 25 000 каналджии, които работят в Турция. Какво ще се случи там? Ами и другите трети страни, защо някои съдилища в Германия не смятат Гърция за безопасна страна. Кога ще излезете с такъв списък на безопасните страни? Афганистан безопасна страна ли е? Пакистан безопасна страна ли е? Ами общата система за обежище. Радвам се, че я споменахте, но мога да ви кажа едно нещо във връзка с това. Причината хората да избягват тези горещи точки е, че знаят, че ще им е много по-лесно да получат обежище в други страни. И поради тази причина ни трябва много по-задълбочена дискусия на политиката за обежище. Госпожа Жули, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да чуя какво ще ми каже комисията по два конкретни въпроса. През последните три години доста често съм била в Афганистан, в Кабул. И искам да получа уверение, че афганците няма да бъдат а, премествани под претекст, че Афганистан се премества а, в категорията на сигурни страни. Значи, е, хората тръгват от далечни места, дебаркират в Кабул с е, много малко пари в джоба. Е, повечето от тях не са от Кабул, от Арарат, от Джелалабад и от други места. И няма комуникация, като след 3-4 дни се превръщат в плячка улов за талибаните. В Афганистан – не е водена война толкова време, за да може хората, които ние преместваме, да попаднат в ръцете на талибаните. Това е абсурдно. От друга страна, искам да получа уверение, че комисията няма да препоръча на съвета да върне отново в процес на разискване процедурите от Дъблин и е, да е, преразглежда помощите за Гърция. Гърция не е пипнала 2,5 милиарда евро, които е получила до сега. 150 е, хиляди души получава Гърция месечно и би било абсурдно под претекст, че не се спазват дъблинските процедури да се прехвърлят повече хора към Гърция. Благодаря сега госпожа Юрек.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 имаше резолюция на съвета по сигурност към ООН за либийските води. И както каза колегата, се отваря нов миграционен маршрут, който минава през Турция по Черно море. Откакто председателя Юнкер се обърна към Европейския парламент, комисията игнорира е, заключенията на съвета от 24 април за трафика на хора, особено в частите, в които наистина има такъв трафик. Става въпрос за териториалните води и за пристанищата на определени държави. Ние знаем, че тази тема не беше засегната по време на последните преговори с Турция, или поне така докладваха медиите. Освен това, непрекъснато чуваме, че има насилие срещу християните. И това е или по миграционните маршрути, или в лагерите за беженци. Мисля, че също така си струва да следваме докладите на медиите по темата, защото начина по който те отразяват нещата изглежда, че липсва истинска свобода на словото. Мисля, че преследването на иранци, които са приели християнството, е един добър пример за това. Не мисля, че би трябвало да запазим мълчание по темата. Това не са изолирани случаи. Така че моите въпроси са свързани с борбата с трафика на хора и също така са свързани с насилието срещу християни по миграционните места и в лагерите. Госпожа Вержия. Благодаря. намирам, че не се говори много за еволюцията на миграционните маршрути. Вчера и слушахме господин Видмон, който подготвя срещата на върха в Валета. Говори се за мерките предприяти през април месец и тогава все още всички мислеха преди всичко за Италия и за маршрута Либия-Италия. Там всъщност бяха насочени погледите миналата година. Обаче нещата са се развили из основи и днес основният маршрут е през Турция и Гърция. Аз не мога да се възпра да мисля, че Турция има някаква роля в тези процеси и че не може просто да се говори за еволюция на положението в Сирия като първопричина. Комисията как анализира това развитие, как си обяснява това, което става на тази плоскост? Второ, положението на бежанците след регистрирането. Мисля, че наистина има хора, които бързат за да бъдат регистрирани в горещите центрове, защото им се внушават някакви надежди, обаче няма и противоречие в факта, че има и хора, които не желаят да се регистрират. В е, горещите центрове, както казаха и колегите, не се решават всички проблеми. Това го знаем всички. Е, какво се прави, за да не се създават системи на неравенство в горещите е, центрове или другаде? Защото все повече се сблъсквам с случаи е, на добри бежанци, които идват от така наречените страни, отговарящи на условията, и лоши бежанци, които са економическите мигранти. Така че имам нужда от уверение. Трето, по отношение на финансирането. Необходимо е изясняване. Фронтекс, да, фонда за миграция, да, фонда за а, вътрешна сигурност. Хубаво, обаче вече не е ясно кое какво а, а, финансира. А сложността само се увеличава заради доверителния фонд. 5 милиона за спасяване а, на, по море. А, няма никакво чудо в това, че все още толкова хора загиват в морето. Е, последно, съвсем кратко, говорихте за процедурите за нарушение. Бихте ли ни дали повече детайли? Бихте ли е, ни е, дали малко повече подробности? Аз се притеснявам. Благодаря сега, господин Войкт. Последен. Я, данке, Благодаря, госпожо председател. Редица въпроси остават е, не можем да опрекнем комисията, че тя нищо не прави, не можем да опрекнем и съвета. Всъщност, е, доста срещи се организират, срещи на върха. Къде са резултатите? Вие говорихте за това, че по маршрутите за каналджийствата ще се обменя повече информация между отделните страни. Как на практика ще изглежда това? По отношение на тези маршрути за каналджуйство? Какво възнамерявате да направите? Знаете ли точно къде са тези маршрути? Защо нищо не се предприема спрямо самите кан- каналджии? Някакви информационни материали ли смятате просто да разпределяте? Възнамерявам, можете ли в състояние ли сте да арестувате каналджиите? Какви са конкретно мерките? Ако, се, ако човек чете ем, пресата, всъщност много е малък броят на хората, които са презаселени. Може би пресата цитира погрешна информация или на какво се дължи. Според пресата 750 хиляди са бешенците, които до октомври в Швеция посочва друга статистика 190 хиляди, Германия казват 180 хиляди на кое можем да вярваме, каква е бройката де-факто. Може би е, тази неясност в информацията се дължи на големия брой нерегистрирани. И какво ще стане с тези, които не желаят да се регистрират? Желаете ли да засилите информирането? И освен това, може би ще трябва да се предприемат някакви санкции спрямо тези, които не желаят да се регистрират. Ако не се предприеме нещо, нищо няма да се промени. Благодаря. Аз имам въпрос, който желая да ви задам. На последното заседание за Балканите бе взето решение за създаване на 100 000 места за мигранти. 50 000 от тях Гър... в Гърция. Въпросът ми е къде ще отидат другите 50 хиляди, за които бе взето решение. И сега ви моля да вземете думата. Имаме заседание и с друга комисия, за това времето ни е малко. Благодаря ви. Много важно е, голяма стойност има това да се изслушват вашите коментари, но трябва да планираме по-дълги заседания, за да можем да а, говорим по-пространно. Ако мога, ще. А, се опитам да се вместя в 10 минути. Колегата, който неодавна беше там, също има нужда от думата, тъй като той има какво да добави. То е много важно. Сега моментът на истината действително е предпоставка за доверието към Европейския съюз, но това е една от най-тежките ни кризи в съществуването на съюза. Не е случайно, че държавните и правителствените ръководители и министрите на вътрешните работи се срещат толкова често. За нас е изключително изключително важно да получим важно политическо послание – което да ни помогне да вникнем в ситуацията, да разберем добре какво става всъщност. Както вие казахте, има много данни, много статистически данни, много източници на статистическа информация и е трудно да се ориентирате така, че да изградите пълна картина на ситуацията в реално време и то картина, която позволява и на нас да реагираме в реално време. Вторият момент е, че всички тези политически решения ни дават възможност да работим на място, на терен. Е, работата на терен е най-важното, което правим. Това не е лесна работа, ситуацията не е лека, защото е, Причините за кризата са частично вътрешни, частично външни. Има сред тези причини такива, които ни най-малко не зависят от нас. Изтрупването на всички тези причини води до кризата. Трябва добре да използваме получаваните от нас политически насоки, много активно да работим на терен и да се опитаме да планираме следващите стъпки. А следващите е, стъпки са в рамките на голямата общата програма за миграцията, защото а, е, горещите центрове са нещо конкретно, но при конкретното не трябва да забравяме за другите елементи на програмата за миграция. Актове за законна миграция са включени в тази програма, например работата върху усъвършенстване на системата за убежище на основание регламента от Дъблин и сътрудничеството с трети страни са други елементи. Всъщност ние повтаряме на пръв поглед едно и също, но на практика това, което правим на място, на терен е качествено различно от е, работата ни при всички други предходни кризи. Това е и шанс да използваме ситуацията, като извлечем полки от нея. По отношение на връщанията, директивата за връщанията трябва да бъде прилагана. Както знаете, е, днес е, ние е, сме започнали процедури за нарушение на общностното право и се стремим да укрепим капацитета на държавите членки да прилагат директивата на място. Също така програмата за връщане е нещо, което изпълняваме. Смятаме, че постигаме резултати. Това се вижда от цифрите. Вярно е, че това е много тясно обвързано с погодбите за реадмисия и с сътрудничеството с трети страни, за да се укрепи процесът на доброволно връщане. Доброволното връщане се организира от държавите членки преди всичко, но общо взето ние за тази цел провеждаме много сериозни диалози с третите страни и това ще го видите и в заключенията на, от вчерашното заседание на министрите на вътрешните работи двустранните диалози с трети страни, срещите на високо ниво с страни като Афганистан, Марокко, Нигерия, Пакистан, Тунис или Турция са много сериозен инструмент. Те ни позволяват е, връщането и реадмисията е, да бъдат разширени и да постигнем по-добри резултати в тази сфера. Но, както казах, наистина има много солидна връзка с погодбите за реадмисия. За парите мога само да повторя, че е, не е вярно, че не знаем къде отиват парите. Националните програми са тези програми, които предвиждат на къде се насочват средствата в отделните държави членки. И е, за идните години са направени разчети. Е, случая е необходимо да се справим с неотложна ситуация. Когато говорите за африканските страни и това да стимулираме държавите членки да финансират повече това, което правим, държавите членки трябва да видят как се изпълняват конкретни партньори с африканските партньори. Тогава те са първите, които проявяват интерес и инвестират пари, защото това им позволява да решат някакъв проблем на собствена територия. Е, те трябва да видят, че инвестирането в проекти носи резултати. Това, е, макар и косвено, е много солидно доказателство, че те могат да допринасят е, със спокойствие в фондовете и да посвещават парите си за тези цели. Един от почитаемите евродепутати каза, че в документ документа, който е сложен на масата, информацията е стара. Е, вижте, е, съобщението е от 14 октомври. Данните се променят ежедневно. В уводните си думи ви обърнах внимание, че ако трябва да дам сегашната разбивка за преместването, 105 души са преместени от Италия в Финландия, Швеция, Франция и Испания – там има конкретни цифри, можем да ви ги дадем, а от, Гър... а от Гърция около 30 души заминаха за Люксембург. Значи пълните цифри, пълната статистическа информация за участието на служители от различни агенции на наши е, колеги е, е на лице, може да бъде предоставена. По отношение на преместването, някои от вас си спомнят, че преди време се опитахме да направим първите пилотни инициативи. Е, Юрева от Малта беше първият пилот. Е, това е, беше в момент на остра криза. И сигурно си спомняте, че в срещите с ЕАЗО вие зададохте въпроса доколко е било трудно да се изпълнят този първи пилотен проект. Значи, много трудно беше. Не само защото беше първо по рода си, а защото а, някои хора все още, когато е състоянието на об, остра криза, не, не желаят хората да се преместват в определена страна. Те... Обединяването на усилията помага солидарността помага. Това включва и работата на терен, и политическите насоки. Като по този начин успяваме да осъществим преместването по съвсем конкретен план. В първата фаза не можем да очакваме цялостно изпълнение на предписанията, но това, което е важно, е натрупаният опит в тези първи дни, когато беше този първи пилотен проект. И е, от е, този опит ние е, изличаме полуки, за да се справим по-добре в бъдеще. И госпожо председател, тъй като не мога да се спра на други въпроси, наистина искам да ви помоля да позволите за 5 минути да се изкаже колегата ми шефът на правния ни отдел, колега, който е бил в Гърция. Само 5 минути обаче, казва председателят. Да, той има личен опит с, е, е, с първата фаза на създаване на горещите центрове. И той може да ви даде елементи, които ще бъдат и отговор на част от вашите коментари и същевременно има а, е, личен опит. Това, което той ще ви предложи е лично а, е, преживяване. Госпожа, госпожа Сиган не, извинете ме, госпожо, първо нека изслушаме колегата на госпожа Циган. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Казвам се Димитрио Такос. Аз съм ръководител на правния отдел в Генерална дирекция вътрешни работи и бях специално изпратен от комисията като емисар да помогна на гръцките власти за създаване на първия горещ център и да помогна за системата за преместване. Мога да ви дам информация от първа ръка за Гърция, не мога за Италия, защото там има друг екип. Има близости, но има и разлики в ситуацията на Гърция и Италия. Госпожа Спинели, както каза, една от най-големите разлики е, че Гърция има много голяма финансова криза, има много голям проблем с свежите пари, с паричния поток и ние не можем веднага да авансираме парите, за да се изпълнят задълженията. Там а, има повече а, споделени задължения. А, по трудно е, е да е, се организират структурите, отколкото да е, вземете парите и да ги изразходвате. Месеци наред бяха, изразход... бяха минати, докато накрая успеем да създадем структурите. Сега парите са преведени 33 милиона в Централната банка на Гърция. Те просто чакат гърците да ги използват максимално бързо. Е, един от най-големите проблеми е, ще бъде решен най-сетне, макар и малко е, по-късно. По отношение на функционирането на горещите центрове, няколко пъти съм ги посещавал. Това, което трябва да помните е, че те имат две основни функции. Първата функция е регистрацията, която включва и идентификация и снимане на пръстовете отпечатъци на гражданите на трети страни, които пристигат на тези острови, намиращи се на първата линия, а втората им функция е да предложат настаняване. Положението в Гърция в момента е такова. Има един горещ център на остров Лезвос, който е почти изграден и четири такива центъра по морската граница между Гърция и Турция, които са в процес на изграждане. Срокът, който трябва да спази гръцкото правителство е краят на ноември. Като цяло регистрацията върви добре в Гърция, но добри условия за живот няма. Защо регистрацията върви добре? Ами поради географски причини. Нито един гражданин на трета страна, който влезе на остров, не може да тръгне от този остров и да отиде където и да било другаде с лодка или кораб, ако не е изцяло добре регистриран. Така че е, гранична полиция на Гърция с помощта на Фронтекс е, се уверява в това, когато премества хората от островите на е, основната част от територията на Гърцията. Извинете много, господине, но за съжаление имаме друго заседание с друга комисия. Нямаме никакво време повече. Благодаря ви за е, участието днес. Драги колеги, преминаваме към точка 7 от дневния ред. Договорености с Швейцария за участието и в ЕАЗО. По време е, на заседанието на Либе на 10 ноември миналата година, за последен път сме говорили по това досие. Е, сега госпожа Мецола е вече тук. Тя е наш докладчик. Моля ви да ни запознаете с доклада си. Благодаря, госпожо председател. бих желала да отбележа следното. Службата за подкрепа на убежищата играе централна роля, когато говорим за европейската политика за убежище. Трябва да продължим да предоставяме подкрепа на тази агенция, за да може тя съответно да следва своите цели. Член 49, който отговаря всъщност за тази агенция, също така отбелязва, че трябва всички институции да подпомагат агенцията и да се определят ясно границите с асоциираните страни, като Лихтенштайн, Норвегия и Швейцария. Участието на асоциираните страни ще придадат ново измерение на агенцията и нейната дейност. що се отнася също така най-вече до обмена на данни между асоциираните страни и ЕАЗО. Европейският парламент вече даде зелена светлина относно сключването на споразумения с Норвегия и Лихтенштайн. Либе вече гласува споразумението с Исландия. И това въжи, разбира се, и за Швейцария. То беше, разбира се, малко преместено поради референдума в Швейцария миналата година. В рамките на Дъблинския процес Швейцария е асоциирана и тя е пълноправен член. Споразумението между Швейцария и Европейския съюз също ще е, представлява добавена стоеност към дейността на ЕАЗО. Швейцария доброволно се съгласи да участва в европейските програми, а именно препращането на лица в други европейски страни, ако те не желаят да останат в Швейцария. За планирани са, вече това е осъществено спрямо 500 човека, планирано е преместването на 1500 още в бъдеще. Не бива да забравяме, разбира се, и законодателните изменения, у нас и в Швейцария и разбира се да отчетем също така и а, актуалната криза с пешенците. Швейцария също така а, подпомага и Италия. Разбира се, трябва да бъдат уредени и а, правните въпроси за отговорността. Когато вече приключим, бъдат приключени преговорите, то тогава може да се финализира също така и е, самото споразумение между Швейцария с ЕАЗа и се надяваме, че това споразумение ще помогне за едно хармонизиране на европейската система за убежище в дългосрочен план. Моята препоръка е да приключим работата по този проект и се надявам всички политически групи ще подкрепят моето предложение. Внимателно ще изслушам а, вашите коментари преди да изляза с заключение. Да, благодаря ви. Силви Гийом е докладчик в Сянка. Имате думата. Благодаря. Благодаря на Роберта за предложенията за приключване на дискусиите по този доклад. Както тя припомни, преговорите е, с Швейцарската конфедерация е, не са били безбрежен и без е, никакви подводни камъни поток. Има някои неясноти, е, поради е, ротацията от февруари 2014 година. Нека не забравяме за причината, по която се стигна до тук. Благодаря за извънредно е, ясната визия за пакта и за решението, до което се стигна в много области, но поради конфликта за свободното движение на лица, всичко, което бе постигнато като договореност, бе суспендирано. Всъщност, близо 100 хиляди граждани на Швейцария са подписали петиция за излизане от тази на улица в споразумението между Швейцария и Европейския съюз. Все още липсва юридическа яснота за ротацията. Е, постигнатото решение не е удовлетворително, но би трябвало да се обърнем към един по-прагматичен подход, както казахте, госпожо Мецула. Е, Швейцария се съгласи да участва в програмата за преместване и повторна интеграция. Тя вече участва в работата на Европейската агенция за подпомагане на държавите членки в областта на убежището ЕАСО. И е, липсата на споразумение просто е, пречи е, в тази хуманитарна криза с е, бежанците. Но прагматичният е, подход не бива да се състои в празен чек. Е, би трябвало да останем извънредно бдителни и е, да реагираме, когато това се наложи. Аз настоявам на това, ако ротациите не съответстват е, на е, това, е, което е договорил като свои ценности Европейския съюз. Госпожа Вержия, аз ще да се изкажа в е, е същия дух като госпожа Геома. Аз много се изненадах, когато отново изникна в дневния ни ред това досие. Е, мисля, че обмена на информация преди да попадне една точка в дневния ред е много важен за докладчиците в Сянка. Обаче, както и да е, е досието бе отеглено след референдума. Споделям това, че е, Швейцария е, е в Шенген, както каза и госпожа Мецола, нали, тя участва в дъблинската система. Няма обаче оценка на въздействието на референдума и какво ще стане от тук нататък не е ясно. И Швейцарската конфедерация просто прави това, което я устройва. Някои държави членки също се опитват да постъпват по този начин. Аз съм съгласна обаче, че трябва да бъдем прагматични когато става дума за обежище, но нека разполагаме с малко повече информация за това какво всъщност иска да направят швейцарските органи и всъщност каква ще е реалната последица от референдума. Благодаря, господин Кирков. Ам... Благодаря, госпожо председател. И смятам, че трябва да критикуваме по някакъв начин Швейцария. Както знаем, Швейцария е била всъщност доброволно, доброволно се е включила към различни разпоредби, регламенти а, под формата на споразумения с ЕС. И то през последните години наблюдаваме доста положително развитие. Въпреки, че Швейцария остава извън Европейския съюз. Въпреки това Швейцария всъщност е, доста е помагала на Европейския съюз, така че в никакъв случай не мисля, че трябва да я критикуваме. Ако позволите, бих е, искал да подкрепя някои от е, коментарите а именно, че се нуждаем от е, сътрудничество и това е много важен е, елемент, особено когато става въпрос за сътрудничество между Швейцария и ЕАСО. Това е една агенция, която е, според мен в последно време работи изключително, изключително положително с оглед на голямата криза. Така че Швейцария вече е пълноправен член по Дъблинския регламент – и в дългосрочен план, разбира се, на оперативно сътрудничество е в един общ интерес за всички нас. Така че, що се отнася до лично мен, моята група пълно ще, изцяло ще подкрепи положителния подход към Швейцария. Благодаря ви. Госпожа Викстрион има думата. Да, благодаря, госпожо председател. Мисля, че това е за първи път, поне за тази година, в тази комисия мога да говоря на шведски. Така, ситуацията е такава понякога, че е по-добре да се говори на родния език. Що се отнася до включването на Швейцария в тази програма, бих искал да отбележа следното. Разбира се, че е, това е част от сътрудничеството с Европейския съюз и ние би следвало и положително да погледнем на това сътрудничество, а именно, че Швейцария може да подпомогне ЕАЗО. Така че аз е, и моята е, група подкрепяме госпожа е, Мецола изцяло с нейното предложение. Важно е, разбира се, да облегчим това сътрудничество и то в тези критични времена. И що се отнася до Европейския съюз, ние би следвало да покажем повече положително отношение към Швейцария и нейното присъединяване към ЕАЗо в Малта, за да подкрепи нашата агенция там и да се подобри диалога, разбира се. Това е положителен факт и бихме желали да имаме по-широко сътрудничество в сектора в областта на миграцията виждаме какво става с сътрудничеството в Европейския съюз, ами то не винаги е на лице. Благодаря ви, госпожо Викстрам. Докладчика помоли да реагира. Имате думата съвсем накратко. Бих желала съвсем накратко да реагирам на е, казаното от колегите. Искам първо да благодаря, разбира се, на докладчика в Сянка. Искам да благодаря за търпението и за усилията. И съвсем ясно бих искала да кажа на госпожа Биржа, че както аз, така и всеки от докладчиците в Сянка ще отразим позицията на всяка политическа група. И ще отговорим, разбира се, на всички въпроси. Аз си отбелязах, че всъщност се желая по-голямо сътрудничество между мен и между докладчиците в сянка. И нека да преминем към следващата точка, а именно презумцията за невиновност и правото за присъствие в наказателното производство. Точка 7.1 е една от последните директиви, която цели хармонизиране на наказателното производство на европейско ниво. Тук се третират различни важни въпроси. Вече бяха проведени 5 тристанни срещи. Последната беше на 27 октомври, на която беше постигнато споразумение. И Корепер – потвърди на 1 ноември споразумението. Ще дам думата първо на Натали Крисбек, която е докладчик по това досие. Тя ще ни запознае с актуалното състояние и разбира се искам да я поздравя. Искам да поздравя също така и докладчиците в сянка. Госпожо Гриздък, имате думата. Да. Благодаря, госпожо председател. Много се е, радвам да ви кажа, че след дълги месеци работа най-сетне стигнахме до споразумение за бъдещата Европейска директива за презумпцията за невиновност. Преди две седмици в Страсбург, по време на петата тристранна среща, постигнахме тази спогодба между парламента и съвета, а миналата седмица на 4 ноември Корепер одобри споразумението бързичко е, ще е, направя разбор на тристранните срещи и на преговорите. През ноември 2013 година комисията обнародва законодателния си пакет за процесуалните права, като между другото тук имаше и проекта за презумцията за невиновност. Е, съветът през 2014 прие общия си подход, а през марта 2015 година нашата комисия също прие позиция. Трите, тристранните среща бяха много бързи, най-напред при Латвийско, след това при Люксембургско председателство през април, май и юни бяха първите тристранни срещи. Много бързо бе постигнат напредък, както във връзка с самия принцип на презумцията за невиновност, така и във връзка с действието рационе темпорис, във връзка с това, че доказателствената дежест тежи върху обвинението, върху стария принцип на наказателното право, че съмнението се тълкува в полза на обвиняемия, се спряхме. Имаше, разбира се, доста разминавания в началото във връзка с предметното и времевото приложно поле, във връзка с правото на информацията, правото да се запази мълчание, също така осъждането за точно, дочно и допустимостта на доказателствата. На 4 септември беше следващата тристанна среща след първите три и така постигнахме съгласие. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, защото когато техния подход и техния принос бяха от изключително значение. Направиха се предложения за излизане от задънената улица, в която бяхме изпаднали през лятото. Три бяха приоритетите. Махането на член 5.2 за обръщането на доказателствената тежест, нещо, което бе първи съществен въпрос за нашия екип. Е, правото на съгласие, е, второ препратката към член 3 от Европейската е, конвенция за правата на човека и също така известния член 4. На петата тристранна среща се постигна съгласие по предложенията в общи линии ще кажа следното. По член 2 приложното поле получихме дефиниция на времевото приложно поле е, с по-голяма защита за, за подозрените и обвиняемите. Директивата няма да се прилага към юридическите лица, въпреки че е, принципът е, на презумпция за невиновност и там се засяга този въпрос. По отношение на член 5 най-сетне успяхме да постигнем е, по-ясна дефиниция за това, що е то е, публичен орган. Е, по член 10, алинея 4 също постигнахме изяснение и се здобихме с точка за медиите. Вярно е, че това не е правна норма, е, и не е това, което точно искахме, но това постигнахме е, поради е, различните съдебни и правни култури в 28-те държави членки. По отношение на представителството на заподозрените, парламентът получи пълна победа. Лицата не могат да бъдат представлявани публично или пред съда с думи, които подсказват, че те са виновни. По доказателствената тежест, член 5, индубио прорео беше ясно прогласен принцип, като във всички случаи, когато той се прилага, трябва да се следи за интересите на подсъдимия. Член 5 алинея 2 беше отменена е, за обръщането на, дър... на доказателствената тежест. Е, по искане на съвета някои от нормите бяха обединени. При е, Получихме е, доста голям напредък и във връзка с е, правото на сътрудничество, защото по време на тристранните срещи имаше доста е, съпротива срещу първоначалния текст. Съветът смяташе, че има вече директива по този въпрос и за това няма нужда да се включва тук норма. Беше добавена и норма за отчитане в благоприятна посока на сътрудничеството, което оказват за подозрените. Истинска побода е, победа за нас е това, че правото на мълчание се превръща в абсолютно право и така успяхме да махнем е, параграфа, според който е, мълчанието на едно лице може да се тълкува в негова вреда. По отношение на задочните присъди, приехме версията на съвета, обаче член 3 т.е. член 8 алинея 3 беше изяснена във връзка с е, случаите, в които е възможно изпълнение на съдебно решение е, постановено задочно. По отношение на средствата за правна защита, сега имаме член 10 алинея 2 с препратка към националните норми за допустимост на доказателствата, като при оценката на доказателствата трябва да се зачитат правата на защитата. И се, не, не получихме всичко, което искахме, но искам да подчертая предимствата на нашата работа. Имах вече точка в преамбюла за забрана на изтезанията. Това е много голямо постижение, защото там изрично се препраща към Европейската конвенция за правата на човека, нейният член 3 и практиката на Европейския съд по правата на човека, когато се събират доказателства чрез изтезание, трябва производството да бъде прократено. Член 11а е един нов текст, с който се здобихме за периодичните отчети на комисията за изпълнението на директивата. Член 13 съдържа срокът за въвеждане на директивата в националните законодателства. За този срок се споразумяхме да е 24 месеца. Благодаря ви за вниманието. Още не съм просрочила 10 минути, но много сме доволни. Много се радваме, че закрепихме така принципа и правото човек да бъде смятан за невинен доказване на противното в Европа. Смятам, че може би ще можем да участваме в последствие в изграждането на пътния лист на Европа за процесуалните права при пълно зачитане на правата на защитата. И наистина накрая искам да благодаря най-сърдечно на докладчиците в Сянка, с които работихме в тясно сътрудничество Биргит, Лора, Ян, Денис и Казимир и други. Благодаря също на съвета, най-напред на Лацийското председателство, а след това и на Люксембургското председателство за техните усилия за това, че те бяха толкова убедителни, често пъти а, бяха и упорити в позицията си, но пък и ние бяхме не по-малко упорити. Благодаря и на комисията за нейната подкрепа. А, беше истинска колективна работа. Благодаря ви. Малко надхвърлих сега времето си. Давам думата на госпожа Гал и на господин Лопес Агиларно само за по една минута, защото имаме съвместно заседание, както казах, и трябва да приключим. Благодаря. Искам само да поздравя докладчика и да кажа, че наистина тя беше много ентусиазирана, справи се чудесно при всички тежки преговори. Мисля, че като резултат имаме един много справедлив, балансиран текст, който постигна основната цел на парламента. Можем да я видим в него. Наистина, тук се спазва принципа за презумпция за невиновност по отношение на съдебните производства. Мисля, че текста е добър. И това се дължи на факта, че докладчика беше отличен. Господин Лопес Ангел. Благодаря, госпожо председател. Аз също държа да благодаря сърдечно на госпожа Гризбек за нейния труд. С много голям интерес изслушах думите й, но има един детайл, във връзка с а, текста за е, задочните присъди, е, задочните осъждания. Искам да знам какъв е точно текстът, до който се е стигнало след е, тристранните срещи за осъждането в отсъствие на обвиняемия. Чух, че тя говори за това, но малко беше крити, е, крипти, криптирано сякаш. Член 5 споменахте вие. Искам просто да знам какъв компромис е, беше постигнат за този текст. Благодаря, господин Агелар. Драги колеги, следващата точка трябва да разгледаме съвместно с е, комисията 5. А, vous voulez répondre maintenant ou après Comme vous voulez. Thank you. Искате да отговорите сега или после? Както а, ми кажете. Да, заповядайте, госпожо Гризбек. Една, не повече от две минути. Благодаря. Благодаря на Кинга Гал и на колегата Лопер Аги... Лопес Агилар за тяхната позиция съвсем бързичко, защото трябва да бързаме наистина, драги колега, и искате отговор за задочните осъждания. Не пети член, не пети. Пети алинея втора беше за обръщането на доказателствената тежест, това е ясно. Е, Текстът за е, задочното осъждане беше много-много тежък за обсъждане поради позицията на съвета. Това, което постигнахме беше е, задочно осъждане да бъде възможно само при условие, че има възможност за обжалване че лицето е било уведомено за съдържанието на съдебния акт, че е било уведомено по начин, който му позволява наистина да разбере какво пише в решението, в съдебния акт. Тоест, държавите членки трябва да предвидят надлежно информиране. В многобройни случаи е, заподозряното лице организира своето бягство. И е, от една страна, е, тук трябва е, да е, възложим на държавите членки е, да го информират, а от друга страна е, да му е, с. Е, да създадем условия е, за това е, е то да може да се представлява. Е, значи това са условията, е, за да се намери равновесие между онези изисквания, които са свързани е, с е, лицата, които не са могли да бъдат информирани и да се направи разлика между тях и лицата, които организират своето бягство. Но това са е, двата